на всичко, в което вярваме. 27-те държави членки ще установят, че техните права също са нарушени по този начин. Ние сме общност, която има общи ценности. само от гласовете бяха в подкрепа няма мнозинство от две трети в унгарския парламент. Освен това, Конституцията поражда разединение в унгарското общество. Господин Тамареш, дали ще приемете въпрос с синя карта? Okay, so please. Господин Тавареш, много кратък въпрос. Кой ви опълномощи е вас да говорите от името на всичките 500 милиона европейски граждани защото много смело се изказвате от тяхно име. аз мисля че ако се направи едно допитване до европейските граждани то няма да е точно такова каквото е вашето изказване. всеки в този парламент има различни визии и представлява различни части от европейския